Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας. Бих ви помолила да вземете отново местата си. Следващата точка от дневния ред е доклада на господин Тремоса и Балселс по доклада на ЕЦБ за 2010 година. Бих искала да пожелая добре дошъл на господин Марио Драги и да му пожелая много успех в трудната работа, която извършва. А сега бих помолила нашия докладчик, господин Тремоса и Балсавца, да представи доклада си. Moltes gràcies, senyora president. Caro presidente Draghi, много благодаря. Господи, госпожо председател, господин Драги, за... добре дошъл в парламента. Първо бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички експерти за отличното сътрудничество по изработването на този доклад. Днес ние обсъждаме един доклад, който беше прият в комисията ЕКОН миналия месец. Бих искал да Приветствам интервенцията на ЕЦБ на пазарите и се надявам, че ЕЦБ ще интервенира на пазарите и през следващите седмици, защото без интервенцията на банката положението щеше да бъде още по-лошо. Ние смятаме, че колебанията на държавите членки и комисията не бяха много уместни и това накара обаче ЕЦБ да действа. В доклада обаче се подчертава ограничения интервения на ЕЦБ. Паричната политика не може да реши всички проблеми. Ние не можем да не виж... да не отбелязваме, че в, в баланса на ЕЦБ има много голям брой а, активи, които са съмнинали. За 2010, за 2010 година имаше огромно количество кредити, но ТЦБ е към европейските банки. масовата помощ на ЕЦБ до, из, до, известна, до известна степен забави кризата и помогна на някои държави членки. Ние гласувахме финансов пакет, но смятам, че интеграцията, финансовата интеграция е, е, ще бъде онова е, лекарство, което трябва да се приложи на европейско равнище. Необходимо е да има един европейски министр на финансите за координиране на фискалните политики и вътре и извън зоната, еврозоната. Е, кризата на дълга показва, че е, държавите членки не могат сами да се справят е, с е, финансовата криза. Трябва да има трябва да има и друг европейски орган, който да допълни ролята на ЕЦБ като взаимодател. Също така, що се отнася до прозрач, прозрачността. Аз призовавам за публикуването на докладите на управилния съвет на ЕЦБ, както го правят Японската банка, Банка в Британ и така нататък. Защото мисля, мисля че трябва да има отчетност пред обществото. За това днес ще гласуваме е, за публикуването на докладите и протоколите на управителния съвет, защото е, това, това ще бъде демократичния отговор на, на нашия парламент, на вашата работа. Благодаря господин Тремоса и Балселс. А сега очакваме е, предложенията на Европейската Централна банка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Тремоса. Благодаря, уважаеми депутати в Европейския парламент. Радвам се да бъда тук за първи път като председател на ЕЦБ. За мен е чест да ви представя годишния доклад на ЕЦБ за 2010 година. Първо искам да благодаря на моя предшественик Жан-Клод Трише по време на десете години той води един конструктивен, ползотворен диалог с Европейския парламент и смятам да продължа по същия начин, с същата сила, с която и той го правеше. Днешната сесия тук за нас е възможност да разгледаме по-широко политиките на ЕЦБ а също така да засегнем различни теми, свързани с резолюцията на Европейския парламент. Нека да започна с няколко думи относно основните монетарни политики, които предприехме, особено по време на предизвикателствата от 2010-2011. Както знаете, монетарната политика на ЕЦБ непрекъснато се води от идеята за запазване на стабилността на цените в еврозоната в средносрочен план. И е, това е в различни перспективи. Ние искаме да имаме официален е, лихвен процент, който да бъде стабилен и също така да прилагаме нестандартни мерки. Тази есен напрежението на финансовите пазари се увеличи отново, най-вече свързано с е, финансовите условия и с загубата на доверие. Увеличи се риска за економическите перспективи и съответно тази дейност доведе до намаляване на заплатите, примерно. Но пък Европейската централна банка реши да намали своя основен лихвен процент с 25 базисни пункта в началото на ноември 2011. Дисфункционирането на национално ниво съответно доведе до подкопаване на общата политика, която водим и а, имаме силна зависимост на нашата политика от а, пазарите на облигации в отделните държави членки. Не равностойно прехвърляне на тези механизми води до допълнително отрицателно влияние върху а, цените по заемите за а, фирми и за домакинства. Разбира се, казах, че ЕЦБ ще наблегне на нестандартните мерки, но това може да бъде само в ограничен мащаб. Правителствата трябва индивидуално и общо да възстановят доверието на финансовите пазари в тях. Напрежението на пазарите на облигации, на държавни облигации, беше придружено също така с голям стрес в банковия сектор, свързано с връзката на правителствата и банките на тези пазари. Европейската централна банка предприе мерки през 2010-2011, за да позволи на банките да продължат да имат стабилно финансиране. И още по-важно, ЕЦБ разшири е, своята политика, за да позволи ликвидност на капиталите на банките и да избегнат допълнителни негативни последствия. Първо, този период беше увеличен до 6 месеца, след това до 12-13 месеца. Имаше нова програма за гарантирано закупуване на облигации, която беше предприята от наша страна и средствата отпуснати по нея бяха 40 милиарда евро. Освен това, един а, период от 3 месеца с ликвидност в щатски долари беше предложен на банките. Действията бяха глобално координирани заедно с Федералния резерв, Банката на Япония, Централната банка на Англия, на Канада и на Швейцария. И идеята беше да намалим цената на щатските долари в различните области на еврозоната. Имахме също така идея да осигурим повече ликвидност в еврозоната, по-бързо достъпна ликвидност, ако, в случай, че пазарите отново претърпят турбуленции. Следващата седмица ще има един съвет на управлението на ЕЦБ и ще решим каква ще бъде точно монетарната политика за бъдеще. Но що се отнася до настоящата ситуация, честно казано няма кой знае какво повече да се каже, освен скорошните ми вече направени изказвания. Даваме си сметка за непрекъснатите сложности и трудности пред банките в, на пазара на облигациите, а също а, така и а, напрежението, което цари на финансовите пазари и липсата на различни допълнителни е, инвестиции. Има също така голям риск, свързан с финансовите дейности и с увеличаването на капиталите и един цикличен риск. Нека да видим какво беше направено през 2010-2011 година. Беше постигнат голям напредък в подсилване на економическото управление. Но понякога, признавам, в условията на криза това не е толкова очевидно. Европейският парламент допринесе значително за този напредък и ЕЦВ благодари на парламента за тази негова дейност. Европейският семестър, пакта Европлюс, пакет от 6 законодателни мерки. Всички тези инициативи бяха базата за по-тясно сътрудничество и а, също засилени економически политики в Европейския съюз и в еврозоната. Намираме се в много тежък етап в настоящия момент. Изградихме тези механизми, но техният положителен ефект все още не е видим. И промените в правителствата, които претърпяха по-засегнатите страни, също все още не допринасят за стабилизирането на финансовите пазари. Основните въпроси бяха зададени и те искат спешен отговор. И част от тези въпроси не засягат директно само доверието в политиките на правителствата, но и доколко те ще си изпълнят реформите, но също така засягат и общият дизайн, ако мога така да го нарека, на общата ни фискална политика. Аз вярвам, че е, новият контрол, който установихме, новата рамка ще възстановят доверието. Смятам, че повечето държави вече са на правилния път, но имаме нужда от е, ясен сигнал, който да бъде даден в краткосрочен план. Смятам, че е, Европейският економически и валутен съюз има нужда от нов фискален план – заедно с общи такива задължения, направени от всички европейски правителства. Сега имаме една рамка, която да описва добре нашата валутна политика. Имаме една е, независима централна банка с ясна цел, с запазване на финансовата стабилност и на стабилността на цените. Така трябва също да имаме и ясни ангажирани от страна на правителствата, за да сме сигурни, че по-късно ще имаме едни достоверни, индивидуални и общи решения. Може би някои ще попитат как можем да стабилизираме тези цени и каква ще ни бъде дългосрочната визия за разрешаването на проблема. Това е, е наистина важен въпрос и аз смятам, че първата стъпка е да възстановим доверието. Разбира се, има и други елементи, но трябва да спазваме поредността на етапите. Много е важно да върнем първо доверието. Ако искаме да а, имаме дългосрочен план, трябва първо да осигурим доверие в краткосрочен план. Нека да не забравяме, че нашите инвеститори също взимат решения, свързани с дългосрочното планиране, особено що се отнася до е, държавните облигации. Една нова фискална политика ще бъде най-ясният сигнал за економическата интеграция на еврозоната. И ще представлява една ясна траектория, очертана за бъдещето, нещо, което се очаква от нас. Относно самият правен процес на нещата, трябва да оставим опциите си отворени. Мисля, че не можем да пренебрегнем евентуално големи промени на договора, но можем също така да имаме и някакви други по-бързи и по-прости процедури. Какъвто и да е подхода обаче, Компаниите и пазарите, гражданите на Европа очакват ясни политически решения, които да разрешат проблема с кризата. Сега еврозоната вече е, трябва да си има своите институции, правила и процедури, така че да се осигури валутния съюз. Благодаря ви за вашето внимание. Благодаря много, господин председател. Е, Ние дадахте много храна за размишление. А сега ще преминем към обсъждане на вашия доклад и първо ще дам думата на господин Гей Мичел от името на НП. Е. Две минути. Бих искал да благодаря на докладчика и да, благодаря на господин Драги за това, което каза относно промените в договора и бързите решения, които трябва да вземеме, както и а, за помощта, която ЕЦБ предостави на банките чрез ликвидности. Но в момента се намираме на един кръстопът на европейската история. Емисии на еврооблигации и меко Това са основните приоритети в нашия дневен ред. Но дойде време обаче, че вече не можем да се справиме с мерките, с които разполагаме само и ако трябва да има промени в договора, нека да си помислим, че ако примерно е, тези промени биват одобрени, бидат одобрени от е, държавите членки, какво ще стане. Но, както знаеме, това а, е, изисква много време. В някои страни дори трябва да се провеждат референдуми и аз не съм сигурен, че ще можем да постигнем нашите цели. Тоест, не може. Е, не, можем да обърнем е, движението, не можем да смениме цветовете на светофарите. Европейския проект и еврото не могат да следват е, и да имат съдбата на Титаник. Трябва да се спазват правилата. Това обаче не е работа за политици, а по-скоро е задача на отговорни държавни мъже. Аз ги приканвам да прочетат и препрочетат речта на полския външен министр, произнесена неодавна в Германия, за да разберат какво и на къде отива бъдещето на Европейския съюз. Сега давам думата на господин Кута за две минути и половина. Președinte, domnule președinte Draghi, bine ați venit în Parlamentul European. Благодаря. Благодаря, господин Драги. Добре дошъл в Европейския парламент. Уважаеми господа евродепутати, колеги, благодаря на господин Тремоса за чудесно свършената работа при разписването на този доклад. Благодаря ви, господин Тремоза. Ролята на Европейската централна банка е повече от основополагаща, тъй като предприем мерки за успокояване на пазарите бяха многобройни, но недостатъчни и следва да продължим в същата посока. Както вече посочиха някои колеги, ЕЦБ трябва да бъде крайният заемодател, защото по този начин ще подпомогне развитието и връщането на доверието. Разбира се, всичко това трябва да бъде придружено от радикални, по мое мнение, мерки, като издаване на еврооблигации, хармонизиране на процедурите, на фискалните процедури на държавите членки. И в този смисъл, проекто решението на комисията предложението на комисията от ноември месец за издаване за имитиране на еврооблигации е изключително удачно. Това отново ще ни върне към пътеката на солидарността и ще гарантира ликвидността на европейските финансови пазари. И в заключение искам да подчертая, че Евросъюзът не може да функционира правомерно без фискален съюз. Благодаря. Мерси, месье Госпожа Гуар, за две минути. Благодаря, господин председател. Господин Драги, радваме се да ви видим тук днес. За съжаление няма твърде много колеги тук, за да ви отдадем нужната почет. Нека да напомня това, което беше подчертано и от господин Монти, и от Никола Саркози, и госпожа Меркел. Вярно е, в, евро... в настоящия момент вие имате повече отговорности, но ние ви гласуваме доверие. Всички настоящи спекулации относно това какво трябва да прави или трябваше да направи ЕЦБ, могат да могат само да навредят на еврото и на независимостта на Централната банка. Искам да наблегна и на друга точка, свързана с а, а, комуникацията. Вярно е, трябва да има дебат и много разпален дебат даже, имайки предвид ситуацията, но след като се вземат решенията, аз лично трябва да а, смятам, че трябва да наделее един дух на отбор, на тим и да работим заедно. Споделям желанието на парламента за повече прозрачност, но в момента няма нужда да публикуваме протоколи. А... И след това да оставим възможност на националната преса да разказва небивалици. лици. Много често казват, че говорим много. Тук в парламента, че жените говорят много. Мисля, че някои от техниците мъже също могат да запазят мълчание в момента и да не ми пречат. Искам също така да наблегна на факта, че имаме един договор за функциониране на Европейския съюз, една обща валута, и а, смятам, че трябва да зачитаме правилата, да имаме дисциплина и ще трябва да не забравяте тези елементи, когато защитавате едиността на ЕЦБ и успех в бъдещата ви дейност. Благодаря. Uh, Благодаря. А сега госпожа Суинбърн, една минута. Искам да поздравя господин Драги за новата му роля. Особено искам да пожелая успех в тези тежки времена. Ще Нека да не забравяме до каква степен нещата са неясни, особено с изказванията на Саркози и на Ангел Меркел, за бъдещата роля на ЕЦБ. Вярно е това, което казахте. Доверието е ключов елемент. ЕЦБ трябва да има законна роля да бъде върховният, едва ли не, върховното действащо лице, но това не бива да е политически футбол между ЕЦБ и националните политици. Ако а, погледнем, можем евентуално също да разгледаме и а, проблемите във всяка една държава членка, без значение дали е част от еврозоната или не. Имахме а, пакета от 6 законодателни акта, който беше гласуван преди две сесии. Там се говори за едни стабилни мерки, които да са а, предвидени за отделните държави членки, за да се възстанови доверието. Това е най-важният елемент. Благодаря. Благодаря. А сега господин Шунтис. Една минута. Благодаря, господин председателю. Колеги, господин Драги, целта на ЕЦБ е да гарантира стабилността на цените, независимо от кривата на економиката съвсем не се увенча с успех, нека да сме искрени. И това, е отразен, и това съвсем не е отразено в доклада. Това първо. Второ, Обсъждаме в момента годишния доклад за 2010 година, година в която ЕЦБ се скри за щита на инфлацията, за да не увеличи спредовете, за да не ги спре, за да не подеме борба срещу спекулативната мафия на агенциите за кредитен рейтинг. Опита се да задържи лихвения процент, а вие направихте така, щото те да заприличат на северноамериканските лихвени проценти от най-тежките времена на кризата. Това, на което сме свидетели в момента, е натиск. Натиск между министър-председатели и премиери т.е. демократичния контрол липсва и следва да бъде упражнен върху ЕЦБ. Благодаря. Благодаря, господин Блум. И има, разполагате с една минута. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да благодаря на господин председателя на банката, че е тук, макар че няма никой друг в залата. Аз а, а, прочетах този доклад, както вероятно и повечето от а, колегите, но с, с всичките предложения, един, единен министър, единен европейски трезор и така, на, така нататък. Но а, аз мисля, че е, британската консервативна партия ще, ще прегърне, ще, аплу, ще аплодира на този проект, но, но аз, но... А, в момента оратора е, цитира по една поема на известен британски поет. Благодаря ви, че се съобразихте с времето, което ви беше отредено. А сега давам думата на господин Молцър за една минута. Благодаря. ЕЦБ работи изключително по посока на стабилността на паричното предлагане цели да избегне инфлацията и от 2010 година май месец се стреми да окаже своето влияние върху пазарите на ценни книжа. Тоест, прехвърля, надхвърля е, отговорностите си и правата си. Създава нещо като сива зона между бюджетната и паричната политика, без да намалява лихвения процент, който трябва да плаща държавите членки. Това създава недоверие и недоверието има съответната цена. И сега я плащаме. Не бива да продължаваме по този начин. Заради погрешно взети решения, в момента се намираме на ръба на дефлацията в едни места и на ръба на галопираща инфлация на други места. И това ще събори евроекономиките в някой момент. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на представителите на отделните... Продължавам с представителите на отделните политически групи. Госпожа Гал Пелч, две минути. Благодаря. Господин председател, господин Драги, добре дошъл в Европейския парламент. Това е вашето първо посещение. Поздравявам докладчика на този толкова хубав доклад, където се споменава стабилността на паричното предлагане в Евросъюза и очертава мерките, които следва да бъдат предприяти. По въпроса сега за бъдещите мерки и бъдещата отговорност на ЕЦБ, вие, господин Драги, сте натоварен с, за, с запазване на единството на еврозоната. ЕЦБ следва да вземе участие в борбата срещу дълговата криза и да изисква ликвидност на пазарите. Как може да се получи това? Може да се получи този ефект чрез изкупуване на облигации на рискови, от рискови економики. След това фискалното единство също би изиграло положителна роля и за това смятам, че ЕЦБ би могла да се превърне в европейски финансов форум, без да се налага да прибягваме към Международния валутен фонд и да не зависим в непреодолима степен от останалите световни финансови институции. Има предвид създаването на Европейски валутен фонд. Надявам се, че еврооблигациите ще имат успех – и за това е толкова важно да осигурим комуникация в момента на създаването на проекта за тези еврооблигации. Приветствам предложението на докладчика да се публикуват докладите и протокола от заседанията на управителите на банката. Благодаря. Uh, um, Госпожо Гайл Госпожо Галпелч, господин Блум uh, иска да ви зададе въпрос по uh, процедурата синя карта. Господин Блум, имате думата. Споменахте покупките на рискови капитали. Аз малко съм объркан. Аз съм професионален економист. С чи пари смятате да купите тези рискови капитали? С чи пари? Откъде ще вземете парите? Дали ще ги вземете от моят избирателен район и е, възрастните хора там, а, които и без друго вече се чудят откъде да вземат пари, за да спасяват този провален проект. Благодаря. Уважаеми колега, не съм съгласна с вашия въпрос, с начина по който го поставяте, защото е провокативен. Ясно е, че живеем във времена на економическа криза и ако ЕЦБ не изиграе определена роля и не вземе определена позиция, то тогава вашият въпрос би трябвало да бъде формулиран по друг начин. Не бива да ме питате за намерения, а да се облегнете на факти. Не трябва да ме питате откъде ще взема парите, а трябва да ми помогнете да създадем основите на единна економическа политика. Ако ли не, няма да излезем никога от кризата. Аз обаче не играя заедно с вас, не искам да е, се водя по вашата гайда. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Щеше да бъде изненадващо, ако господин Блум не беше толкова провокативен. А сега господин Хуан Блок, две минути. Скъпи колеги, този доклад най-накрая сваля някои табута. Най-сетне ЕЦБ е, и комисията решават да направят нещо, а именно да а, накарат агенциите за кредитен рейтинг да спрат да оценяват държавите в затруднено състояние в момент на самите процедури. И а, по този начин се опитваме да ограничим кризата на ликвидност. Но ако искаме да се справим с кризата на националните дългове, ЕЦБ трябва да има право да действа, да, да се намеси в първичните пазари. Дори Германия не успява да събере средства за финансиране. На лихвените проценти за заемите, за причните заеми на Италия са на невероятни стойности. Нещо, което допълнително нарушава и подкопава здравето и стабилността на банките тази, която всъщност искат същите тези пазари. Имаме нужда, може би, от един европейски трезор на европейска хазна, коя, който да може, така както в Съединените щати, да издава различни е, облигации. И ЕЦБ, както в Съединените щати и е в е, Великобритания, но трябва нашата Европейска централна банка да може да изкупува обратно тези облигации за да се избегнат подобни деградации на оценката от агенците за кредитен рейтинг. Нека да не забравяме, че сега не сме в 20-те години. Няма достатъчно производство, няма също така правилно управление на заплатите, защото има много спекулации, особено с цените на правичните суровини. Сега трябва да бъдем друзки в финансов план, и да признаем също така и абсурдността на спазването на правилата в бюджет, в финансов план в този тежък период. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Страйчик и разполагате с минута и половина. Добър ден, дами и господа. Днеския, днешния дебат и не само днешния дебат е за това необходимо ли е да се внесат промени в Лисабонския договор. Необ... Необходимо ли е повече независимост или по-малко независимост за ЕЦБ, повече ликвидност, но аз мисля, че трябва по друг начин да зададем въпроса. За какво става дума? За криза на дълга или криза на еврото? А, дали дълга е причинил кризата или дълга е резултат от кризата. Дали това всъщност не са дългове, които са натрупвани през последните десетилетия? Не считам, че трябва да виним еврото за кризата, а по-скоро структурните е, проблеми. Необходимо е повече фискална отговорност е, и дисциплина в е, държавите членки и да същевременно да си зададем въпроса какво, какво очакват хората, какво, на какво се надяват, смятат ли, че може да е, оживе и да оцелее социалната държава. Следващия е господин Мърфи. Аз тук имам един доклад от италианското правителство, което, което е бил прият през юли. Там има много мерки. И вие, господин Драги и е, Жан-Клод Трише, одобрихте този доклад. Но там, там, там се казваше, че а, а, държавата ще поеме всички а, е, свои отговорности и ще, ще приложи мерките, като разбира се заложниците са работниците, а не банките. Е, е, ЕЦБ също участваше в преврата и в заговора срещу а, Гърция и Италия. Може ли сега най- най-после да, да, да ни покажете по какъв начин може да ни докажете, че ЕЦБ е независима. Тя, тя е, е независима от работническата класа, но е подчинена на капиталистите, на банките, е, на международните финансови институции. Благодаря ви, господин Морганти. Една минута. Благодаря. Господин председател, колеги, ЕЦБ доста добре се справя с кризата, дискретно намалява инфлацията, за да ограничи финансовата катастрофа. Така че аз не съм съгласен с тези, които искат да дадат нови функции на ЕЦБ. ЕЦБ никога няма да бъде като Федералния резерв, просто защото тук Европейски съюз не са Съединени Американски щати. Сега, идеята за публикуване на протоколите е добра, но управителният съвет продължава да бъде съставен, съставен от отделни личности. Търсенето на решение в лицето на еврооблигации би могло да бъде идеалното решение, за да не изпадне в още по-големи затруднения. Благодаря. Господин Палоне, две минути. Благодаря ви, господин Драги. Желая ви подра... успех и добре дошъл в нашата пленарна зала от името на италианската делегация на НП. Определенето на правила за бюджетна дисциплина, по-строга бюджетна дисциплина, ще даде бърз отговор на нашите затруднения в момента, така че дебата, който се опитваме в момента да проведем набързо за еврооблигациите, следва да бъде по-дълъг, за да решим точно кога и как да се купуват еврооблигации. Инфля... Инфлацията в момента все още е под контрол и Кризата е криза на еврото, така че правим каквото можем. На друго място и по друго време, може би, може да се реагира по друг начин. Така или иначе, обаче, вие сте централна банка само на хартия. Напоследък се говори все повече за не за косвено финансиране и за посредничеството на Международния валутен фонд. Аз обаче се питам дали това е правилно, дали е нормално да даваме такива сигнали. Не би ли трябвало да направим така, щото ЕЦБ да бъде същинска европейска банка, да гарантира, да надзирава, да бъде организация на надзор и в крайна сметка да бъде да заемодател от последна инстанция по същия начин, както прави това американският Федерален резерв. Така бихме отговорили всъщност и на посланията, които пазим още от първо строителите. Благодаря. President, President Благодаря. А сега господин Скилуна. Господин председател, господин Драги, не е просто лош късмет, че сега сме на ръба на кризата. Ние просто си носим последствията от всичко, което сме направили до сега. Така че най-важното сега е да видим кои бяха тези лоши практики, които ни тласнаха към пропаста. Само така ще можем да а, направим крачка напред и да подобрим ситуацията. Трябва също така да намалим всички останали рискове. Ние имаме нужда от тези програми за ограничения, а също и възстановяването на доверието. И всичко трябва да се направи с съгласието на мнозинството от населението. Проблема с силно задлъжнелите държави. Не можем просто да ги изоставим. Трябва също така да има повече сътрудничество с ЕЦБ, с комисията, която, и, тъй като Европейската централна банка за сега отказва решението да бъде крайният кредитор трябва да приложим на практика пакет от 6 законодателни мерки и да стабилизираме ситуацията, а за да не, и да не забравяме, че нещата вече са достатъчно лоши. Трябва също така да а, премахнем табуто, свързано с така наречения херкът и а, да стартираме най-сетне въпросните еврооблигации. Ние ще трябва да останем в историята а, като политиците, които са предпазили Европа от колапса на кризата. Надявам се всички да слушат и да чуват. Трябва да включим инструменти, които да комбинират елементи на доверие от всички държави членки. Целта е да ограничим вредните последствия. Нека заедно да работим. Всичко останало са детайли но трябва също така да действаме сега, преди да е станало твърде късно. Благодаря, казва председателя. Следващият оратор, господин Чернецки. Той отсъства обаче, така че давам думата за следващия оратор, господин Пашка. Една минута. Ďakujem, vážený pán predsedajúci, ďakujem, vážený pán komisár, vážený pán guvernér. Господин председател, господин комицар, през 2010 година ЕЦБ въпреки несъгласието на редица държави и членки, изкупи държавни облигации на вторичните пазари, въпреки че това не беше мерка за постигане на стабилността. Цифрите доказват, че общата сума платена за изкупуване на държавни облигации не стигна за стабилизиране на банката, ако ако продължи тази политика, това ще доведе до намаляване на покупателната способност в еврозоната. Така че ЕЦБ трябва да бди за стабилността предимно на валутата. Госпожа Магинес, имате две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за работа по въпросния доклад. Но не трябва да се средочаваме върху 2010 година, а по-скоро за бъдещето. Благодаря на господин Драги за присъствието му тук. Както знаете, неговият предшественик, господин Трише, е а, име, което се спряга във всички домакинства в Ирландия. Надявам се така да стане и с господин Драги. А, казахте, казаха ни, че вие сте човек, който говори с по-малко думи спрямо вашия предшественик. Аз смятам, че вашите изказвания тук бяха много ясни. Казахте го също с тържествеността, която се изискваше, така да се каже, за този повод. Трябва да възстановим доверието. Това е нещо обаче много сложно. Особено след като веднъж доверието е подкопано. Гледам господин Блум, който зададе а, въпроси въпроси, свързани и индиректно с демокрацията. Питам се какво точно искаме, защото това не е проблем на Европейския съюз или само на еврозоната. Проблемът, който имаме всъщност е глобален. И ако искате еврото да се провали и искате да вървим в тази насока, вашата държава също ще се сблъска с невероятни проблеми. И смятам, че дори тук в средата на този ожесточен дебат трябва да си дадем сметка колко са нужни усилията за възстановяване на доверието. Аз съм представител на хора, които искат да знаят, да са сигурни, че техните политици ще вземат правилните стъпки. Не съм свършила още трябва да избегнем грешките от миналото. Всички знаем, че проблемът е глобален за всички нас и имаме нужда еврото да успее да просъществува и ЕЦБ ще участва и трябва да участва в новите мерки, които сме предвидели за, бъ... за бъдещето. Благодаря. Благодаря. Извинена сте. Сега, господин Блум развява синята карта и господин Мичел също. Ще приемете ли неговия въпрос? Добре, господин Блум, половин минута. Аз в никакъв случай не искам да се провалите, но просто имам чувство тук, че просто сме ударени от астероид или някакъв, някакво цунами. защото причината за тази криза и за този провал е защото ние, ние сме го направили. Кога най-после тази, е, този парламент ще се събуди? Моля ви се, събудете се. Госпожа Магилес. Сега аз, е, аз съм абсолютно съгласна с него, но Вярно, че ние може би сме е, причина за проблемите, но ние можем колективно да поправиме и да намерим решение. Няма нужда да се крещи. Господин Мичо. Няма микрофон. Моля ви, включете микрофон. Е, госпож, господин е, председател, предвид вашия опит в Ирландия, госпожо Магинес, мисля, че да говорите за професионалисти и економисти в една и също изречение просто е неуместно и е противоречиво. Мога ли да кажа нещо? Аз съм економистка. Да, и също и е, селска стопанка. Но Господин Мечал, всички, които участват в този дебат, трябва да приемат а, последиците от своето поведение. Защо тук трябва да използваме думите, които имат някакво значение, да, но и след това те да бъдат последвани от дела. Е, господин Рубик също, тъй като бяхте доста провокационна. Господин Рубик, ще отговорите ли на неговия въпрос? Но той ще бъде последния. Благодаря. Аз мисля, че за много хора в този парламент би било добре да си имат собствена валутна единица и да си харчат собствените пари. Да, но това вече не е така. На финансовите пазари имаме друга функция и за това имаме интерес от поддържането на ликвидността. Госпожо Магинес, какво се случи вчера? Вчера ЕЦ, централните банки инжектираха крупни суми пари на пазарите. Това според вас ще бъде ли края на главоломния пад или начало? Вече беше даден паза, сигнала, че ние сме готови да защитаваме системата. И фактът, че имаме някаква координация, вече е ясен. И е, че той трябва да покаже на пазарите, така както господин Ромпой го каза, а, че пазарите могат да решават с едно кликване на мишката на компютъра, но една политика отнема повече време. А ние можем да направим това, ако останем фокусирани в нашите действия. Благодаря. Благодаря, госпожо Магинес, казва председателя. Аз само размахвах чучето, нямах намерение, нямах намерение да го запратя. А сега госпожа Подимата. Кирие проедре, благодаря, господин председателю. С този доклад на господин Тремоза, всъщност Европейският парламент 100% признава, че ЕЦБ изигра решителна роля в условията на криза, откакто тя започна като такава с движенията, нервните тикове на финансовите пазари. Хубаво до тук. Сега, кризата започна, разрази се и надхвърли всички възможни граници, превръщайки се в криза на системата. И това не е правомощията на Европейската Централна банка. Като парламент ние сме се произнасяли многократно по въпроса за това, че размерът на кризата е резултат от липсата на решителност и забавяне в вземането на политически решения, на времени политически решения и това е правомощие на държавите членки. Вчера присъствахме на една координационна операция на ЕЦБ с останалите световни финансови системи, за да се гарантира ликвидност, е определено положителна мярка и определено краткосрочните резултати също ще бъдат положителни. Разбира се, че имаме нужда от съвместна реакция, от съвместно противоборство с кризата. Всички европейски и световни финансови институции. Затова аз гледам с добро око на новият пакт за растеж и стабилност. Разбира се, че Европейската централна банка трябва да бъде независимост, независима и трябва да цели стабилно парично предлагане, но стабилност и на еврото като валутна единица. За това, това е нашето изискване към тях в момента. Няма да излезем от кризата, ако не заздравим Европейската централна банка. За това вие, господин Драги, и управителният съвет на банката трябва да са открити за всички предложения, да ги анализират внимателно и да решат кое да изберат. Благодаря. Благодаря. Нека преди да дам думата на следващия оратор, да кажа, че имаме три желащи да се изкажат по процедурата по реличен на вниманието. Господин Мауро, госпожа Ферейра и колегата Демоса. Следващият оратор е господин Лудвиксон. Две минути. Благодаря, господин председател. Важно е да се знае, че по време на кризата Европейската Централна банка свърши много добра работа. След интервенцията лихвения процент достигна приемливи равнища и се постигна микро, макро баланс. Но при всички случаи кризата не е приключена все още. Като че ли целият проект, европроекта е в момента под въпрос. Шок разтърси държавите членки и еврозоната. Лемон Брадърс, разбира се, не са чужди на това. От една страна политиците трябва да вземат решения, но едно от решенията е също да се предостави възможност за по-активна роля на ЕЦБ. Да може ЕЦБ да бъде последния замодател, като по, то, по, този, по този начин ще се създаде стабилност в а, цялата политика в краткосрочен и дъл, дългосрочен план. По, по този начин ще има и по-балансиран отчет. Разбира се, а, има и други рискове, които застрашават, които могат да разтърсят целия финансов проект, но при всички случаи подобно поведение на банката може да успокои нещата. Мерките обаче трябва да се вземат сега и веднага. Благодаря на докладчика и на господин Маори, че е сред нас. Следващия господин Мауро в рамките на процедурата за спонтанни изказвания. Благодаря, благодаря, господин председател. Господин Драги, сигурно вече сте се сетил от много от изявленията на господа евродепутатите, въпреки че никой всъщност не иска от ЕЦБ да не си върши работата, а сякаш точно обратното, може би не може да си извадите точни изводи за това какво се очаква от вас. Наистина, в момента в който започнем да разглеждаме едно по едно предложенията на господин Тремоза, ще видим конкретни стъпки за това. Как трябва да действаме, за да излезем от блатото, в което сме се затлачили. Ако не успеем да направим това, конфликтът ще ни се поднесе на тепсия и трудно ще можем да продължим да го избягваме. Ето за това Европейският парламент залага толкова на този проект. Благодаря. Госпожа Ферери има думата сега една минута. Сеньор Драги, Добър ден и добре дошъл, господин Драги, в Европейския парламент. Наистина, условията, в които в момента живеем, са изключителни и изискват от нас бързо и храбро действие, за да може да сложим край на, на тази липса на контрол. Държавите от еврозоната и самата еврозона са изправени пред е, риска да бъдат сринати като авторитет от е, агенциите за кредитен рейтинг. Затова благодаря на господин Тремоза за идеите за нова архитектоника на европейското економическо пространство и идеята за европейски облигации, например. И тук единственият организъм, единствената организация, която може да се произнесе е ЕЦБ. Не бива да ни е страх, не бива да се плашим от интервенционни мерки. Вашият мандат наистина има ограничения, но главна, главният вид мандат е да спасите еврото, а не да ограничите инфлацията. Така че вървете смело в тази посока. Това очаква всъщност от вас Европарламента и Европейското гражданство. Благодаря. Uh, Благодаря. Последният оратор по тази процедура, преди да дам думата на господин Драги, ще бъде господин Дероса. Една минута. Микрофон. Micro. Micro. Have I got it? Yeah, we'll start you yeah. again. Have I got it now? Сега включих ли го? Да, добре. Първо приветствам господин Драги. Вярно е, имаме нужда от повече интеграция, но нашите граждани няма да я приемат, освен ако нямаме повече демократична прозрачност, отчетност и солидарност. Това трябва да бъде взето предвид. Ако искаме да избегнем рецесията, ние трябва да спасим еврото и ЕЦБ в такъв случай трябва да бъде крайният кредитор. Няма какво повече да спорим. Иначе ще се провалим. И имаме нужда от много повече. Например, в Ирландия имаме 25% увеличение, но на цифрите, които ще показват съответствието между БВП и е, бюджета. Но ние не можем просто да се справим сами с дълга, ако не се справим с въпроса за фискалната консолидация – и идеята за фискална дисциплина. Имаме нужда от повече ръст на економиката в Европа, имаме нужда от еврооблигациите и смятам, че повече от нас трябва да покажат повече солидарност. Благодаря. Благодаря, казва председателя. С това прекратяваме процедурата по привличане на вниманието. А сега за мен е удоволствие да дам думата на господин Драги и да му пожелая успеха в тежката задача. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати от Европейския парламент за изказванията и приноса към дискусията. Нека в самото начало кажа следното. Очаквам с нетърпение да продължиме да обменяме мнения, становища, да помислиме по какъв начин да излеземе от тази, това трудно положение, в което се намираме. Много, в много от изказванията ви се чуваше една а, единна нотка, обединяваща нотка, как да възвърнем доверието в еврозоната в Европа. Има три стълба, на които можем да стъпим. Първия създаването на една котва в а, дългосрочен план. Това зна... Какво означава това? Преструктуриране на, фи... на фискалното интегриране чрез споразумение. Споразумение, което да създаде нови фискални мерки и по този начин ще се възвърне доверието в страните членки на еврозоната. Докато това не стане, няма да направим крачка напред. Но следващите дни ще бъдат основни за това дали ще има напредък или не. Много, много е важен а, тази стъпка, тъй като то, защото необходимо е дългосрочно доверие. А, Втория, втория стълб е, е финансов механизъм. Сега имаме фонда ако имаме доверие в този фонд, той ще функционира, но има още какво да се прави за е, структурирането на този фонд. И трето е новата политика, по-доброто управление на финансите. Сега тук има известен е, напредък и можем да кажем, че някои държави членки са тръгнали по правилния път и разбира се има така надежда за бъдещето, но просто трябва да видим какви ще бъдат, какви ще бъдат резултатите. Реформите, не, разбира се, не трябва само да мислиме за бюджета и за бюджетните аспекти, бюджетните въпроси. Трябва да се направят структурни реформи с цел повече конкурентоспособност и повече растеж. Това са трите стълба, на които трябва да стъпи новата европейска финансова архитектура. Някои казват повече ЕЦБ, други казват по-малко ЕЦБ. Но нека в началото да кажа следното в, а, трябва да, да четеме договори и да знаем какво казва договора. ЕЦБ не може да надхвърли правомощията, които му предостава договора, т.е. да бъде последния замодател. Е, ЕЦБ имаше доста големи възможности за предоставяне на ликвидност. Какъв е в момента проблема? Не е в ликвидността, а просто в начина по който циркулират тези е, ликвидности и тези средства между банките, между институциите. Така че ЕЦБ всъщност трябва да намери онези механизми, с които та ликвидностите, с които разполагаме, да захранват истинската, реалната економика, да подпомогнат на малките и средни предприятия, които в момента най-много се нуждаят от заеми защото големите предприятия, големите фирми имат много повече възможност да заемат на капиталовите пазари, така че не те имат нужда от нас. Така че а, ние трябва да направим така, защото заемите да, и цялата система за разпространяване и раздаване на заеми да функционира ефективно. Така че, струва ми се, че това е едно от основното. Е, други споменаха програмата за е, финансова сигурност. Да. Цел... Причината за да имаме подобна е, програма е да се да се възстановят точно тези канали за циркулиране на средствата. Не да се, не да се, наберат, да се набере повече е, е, ликвидност. То и, и, за, и за това използвахме тази програма. Казах, че това е една нестандартна мерка сама по себе си, която ще бъде и временна и ще бъде ограничена в а, времето тази мярка няма да се използва до безкрай. Така че ЕЦБ трябва да действа в рамките на правомощията, които и дава е, договора. Е, и, и ако е, тя превиши тези правомощия, първо това ще бъде незаконно, а второ в някои части на Европа, това просто ще подкопае доверието в Европейската Централна банка, която в момента е най-стабилното, най-стабилната котва в еврозоната. Чух. Е, чух, че искате протоколите, ма с най-голямо удоволствие. И особено в подобно положение никакъв случай не трябва да има как, как, какафония, да, да, има, да, има, да има разногласие е, поради е, индивидуални взимане на позиции, а не е, колективни. И Разбира се, аз това, това, това при, при всички случаи ще, това ви послание ще бъде предадено. Искам да кажа, че наистина много се е, радвам и ми доставя голямо удоволствие да участвам в подобни заседания и за бъдеще ще участвам в заседания на Европейския парламент с удоволствие, а това ще стане след няколко дни в Комисията по економически въпроси. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. А сега господин Тремоса, който да направи заключенията на обсъждането. Две минути. Президент, каро президенте. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, колеги, за приноса ви към този дебат. ЕЦП успя да предврати дори по-големи поражения. ЕЦБ спаси е, много европейци от е, източването, масово източване на банките. Вярно е, че финансовите пазари не вярват на еврозоната. Е, имаме един нефункциониращ европейски валутен съюз. При все това, финансовите пазари принудиха държавите, най-задължените държави да предприемат бюджетни ограничения и да засилят своята конкурентоспособност. Някои държави трябва да загубят част от своята фискална суверенност независимост, защото еврокризата, тази финансова криза е всъщност и политическа криза. Установихме, че Европейския съюз няма свои собствени инструменти за да се бори срещу европейска криза. Европейският съюз няма възможност да развие собствени политики в тази насока. Европейската комисия е силно отслабена, най-вече чрез липсата на достатъчно демократична законност. Господин Драги, желая ви успех, късмет. Ние вярваме повече от всякога в ЕЦБ. Благодаря. Uh, concludes... Uh, Благодаря, казва председателя. С това приключваме дебата по тази тема. Доклада на ЕЦБ за 2010 година. Гласуването по доклада ще бъде